avec Jan van der Heijk, euh, et, euh, qui est, euh, non, qui... Ще ви помоля да погледнете дневния ред. И така, имаме пълен езиков режим, с изключение на естонски и литовски. Ще ви помоля да одобрим сега протокола от заседанието от 3-4 май и 2-3 юни. Има ли други желащи се изкажат по протокола? Няма възражения, няма желащи за изказване. Благодаря. Сега преминаваме към размяна на мнение с госпожа Лорет Онклингс. Тя е министър на социалните въпроси и общественото здраве. Ще изслушаме и госпожа Сабин Ларуел, която е министър на малките и средни предприятия, самостоятелно заетите лица и селското стопанство и продоволствената сигурност и селското стопанство. Не знам в каква поредност искате да вземете думата. Госпожа Анкелингс, може би вие искате да започнете. Имаме доста теми, госпожо министър. Например, доклада на госпожа Гроштет, пакета за фармацевтиката, на госпожа Макеванс и господин Матинс Макенвер. Също така информацията за потребителите, която много ни интересува. Докладът на госпожа Йотен за новите храни също. И по всички теми сме работили, така че ще се радваме да чуем какво имате да споделите вие. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Белгийското председателство реши да проведе първият то неформално заседание на съвета по важна тема. Това решение бе взето в началото на миналата седмица. Може би не е лошо да ви запозная с тази информация. И така, ние обсъдихме на първо място а, рака. Зная, че и вие сте дебатирали пространно по тази тема, защото на а, всяка година 2-3 хиляди, 2 или 3 хиляди европейци а, се разболяват от тази а, болест и а, тя води до висока смъртност. Ние обсъждахме тази тема на европейско ниво. Бяха проведени вече доста инициативи, някои от тях доста интересни. Има и предложения на комисията за един партньорски подход. На неформалния съвет всички членове на съвета и заразиха желание да се включат в съвместното действие. Някои отсъстваха в лично качество, но все пак на този съвет се взе решение да се включат всички страни в съвместно действие. Всички държави членки вече са разработили планове за борба с рака можем да постигнем напредък и в областта на ранното откриване на раковите заболявания. Провеждат се е, скрининги. Друга основна тема бе управлението на пандемията от свински грип. Не за първ път поставяме тази тема, но тя бе а, е, обсъждана и на този неформален а, е, съвет. По време на френското председателство имаше такава тема и се обсъди какво може да се направи при, а, е, възм... при а, избухване на такава пандемия. И, и разискванията бяха интересни, макар и доста теоретични, но за съжаление стана така, че трябваше практически да се е, справим с този въпрос. Белгия също беше една от страните, които призоваха за такива съвместни действия. За съжаление не можахме да преминем по-нататък по отношение на общото управление на, на пандемията. 20 и Две страни бяха за, останалите бяха против идеята да се организира координирано съхранение и снабдяване с вакцини но а, сега се убедихме, че а, възраженията за съвместни действия са отпаднали, така че може да се водят съвместни преговори по поръчването на вакцини. И така следващата, а, сега през есента, комисията ще направи предложение в тази посока. Така че дебатите а, отбелязаха напредък. Според мен имаше и проблеми поради а, некоординираното управление на пандемията на вируса N1H1 в Комитета по сигурността също се обсъди тази тема. А, мандатът е до декември, така че ще видим как може да се продължи той по-нататък. Позволете сега да се спра на темата законодателство в областта на общественото здраве. Преди това искам да ви уведомя, че 20 следващия месец ще има конференция за хроничните заболявания, след това декември началото за медицинските работници. В Държавите членки има специалисти, които добре са запознати с тази проблематика. И така, през септември ще имаме и а, друга конференция на високо равнище за, хра... за храните, след това през ноември за солидарността в областта на лекарствата а, и достъп на пациентите до иновативни лекарствени предприятия. Ще има и конференция на високо равнище по темата Алцхаймер и други форми на деменция. Е, заключенията на съвета и съобщението на комисията е, ще се опрат на актуалните научни изследвания. След на 2 октомври ще има още една конференция, но това са заседанията на съвета и конференцията на високо равнище, които ние ще организираме. Сега към законодателния пакет. Благодаря на Европейския парламент за чудесното съчувств... действие, за да стигнем до съгласие по пакета за фармако Вижиланса. Прекрасно работихме заедно и така ще можем да напреднем още в областта на фармацевтичните продукти. Второто законодателно предложение се отнася до директивата за фалшифицираните лекарства. Този текст е от особено значение – имах възможност да проследя важната работа, която се върши във вашата комисия. Предстои ни да работим по множество теми, където убедена съм, ще можем да изгладим разногласията си. Има някои разногласия по отношение на дефинициите, на а, характеристиките, касаещи безопасността, но аз съм убедена, че всички знаем, че напредваме в една нова тематика, продажбата по интернет. интернет това е изключително важна тема, тъй като почти 60% от продаваните по интернет лекарствени средства са фалшифицирани. А, и а, това е един аспект, който и вие, Европейския парламент, държите да бъде обхванат продажбите по интернет. Текстът на комисията първоначално не включваше тази тема така че ще убедим комисията да включи. Се надяваме, е, че ще може това да се разгледа на съвета през декември. Но от името на Белгийското председателство и на моите колеги искам да ви уверя, че ще работим заедно и с вашето съдействие е, е, с комисията, за да може нещата да се движат бързо, защото всеки изминал ден означава, че хората приемат фалшифицирани лекарства. Друга тема за информацията, предоставена на пациентите за лекарствата, отпускани по рецепта. Темата е трудна. Комисията, извинете, съветът не искаше да приеме текста, предложен от комисията. съветът бе единогласно против комисията. Миналата седмица на неформалния съвет пак говорих по тази тема с моите колеги. Сега а, има една а, възможност, една, а, една нагласа а, към а, обсъждане на темата, да видим на тази основа какво можем да постигнем. Комисарят дали присъства там, той си отбеляза основните проблеми, които държим да се вземат предвид при изменението на първоначалния текст. И този а, текст, разбира се, а, е на вниманието вече на Европейския парламент. Вие имате доклад а, по този въпрос. Аз ще настоявам да се отчетат приоритетите, които се определят от Европейския парламент и това, което излезе от съвета. Това беше за пакета за фармацевтичните продукти. Друга трудна тема бе трансграничните здравни грижи и лечение. Нещо, което може да помогне на а, пациентите но темата е много щекотлива. Вече четири председателства се работи, докато се стигна през юни до политическо съгласие. Давам си сметка, че между политическия текст и желанието на Европейския парламент все още има а, разлики, големи разлики, но бих желала да работим заедно с Европейския парламент и с комисията, за да се приближат повече нашите виждания. Аз участвам в работата на съвета, давам си сметка, че възможностите не са големи. Много е трудно да се напредне в тази сфера. Това, което искаме да постигнем, разбира се, е в интерес на пациентите, желаем достъп до здравни грижи и лечение за всички европейски граждани. Също време, но естествено трябва да отчитаме, че всяка държава членка а, желае а, да а, направи необходимото а, а, за, да се, а, това, за да не се допуска подронване по този начин на а, финансирането на нейната здравноосигурителна система и също време да се защитат интересите на гражданина. Заедно ще работим също и по други теми. Една от тях е информация за потребителите относно а, хранителните а, продукти. В Европейския а, парламент вашия доклад бе прият преди три седмици и в, на заседанието на съвета през декември ще се постараем да постигнем съгласие. Има няколко трудни теми. Е, от една страна отговорността на различните стопански субекти относно етикетирането. А, във вашата комисия също имаше а, горещи дебати по цялата тема на етикетирането, особено етикетирането на алкохолните напитки. Има национални схеми е, и за посочването на етикета на хранителната стойност. Предложението включва и новите храни. Аз съм си отбелязала твърдо изразената в Европейския парламент позиция от 7 юни за а, клонираните животни, тук има различие а, е, от позицията на комисията. Разбира се, на съвета ние също трябва да приемем становище по темата. Придвижваме се към процедура, към помирителна процедура. Разли, е, различни са становищата, но а, е, считам, че всички си даваме сметка, че ако нямаме съгласие, пускането на а, продукти на пазара, които са от клонирани животни, ще се превърне в реалност. Така че политиката Лезафер не е удачно решение ще трябва да работим много усърдно по темата, за да достигнем до взаимно съгласие. И така, уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, това ще бъде в дневния ред на Белгийското председател в следващите няколко месеца. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, благодаря за вашите бележки за информацията. Ясно е колко още е работа ни чака, особено по въпроса за клонирането, по който парламента има много твърда позиция. според мен едва ли парламента ще отстъпи от нея. Групата за помиряване ще трябва да работи много усърдно. Сега ще дам думата на госпожа Ролео, след което ще имаме дебат. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати. Когато става дума за фитосанитарни, ветеринарни въпроси, тези свързани с здравето на животните, председателството иска да формулира една последователна политика. Ние знаем, че въпросите свързани с Канада, са свързани с глобализацията, с промяната в климата. Ние трябва да имаме една политика за безопасност на хранителните продукти и, и ние знаем, че промените в климата влияят върху цената на фуражите. Продоволствената криза показа какви са последиците от промяната в климата, това означава реално въздействие върху стоеността на фуражите в Европа. Животновътството в Европа сериозно зависи от вноса на протеини, защото в Европейския съюз има недостиг. Бих искала да отделя особено внимание на три въпроса. Първо, пътната карта която трябва да бъде представена от комисията по въпроса за преносимите спонгиформни енцефалопатии за периода 2010-2015. Разбира се, ние не искаме да излагаме на риск общественото здраве. Смятам, че когато става дума за болести по животните, като спонгиформни енцефалопатии, преносими или не, ние трябва да предприемаме много бързи мерки трябва бързо да адаптираме нашите мерки до съответните степени на риск. Затова очакваме предложението на комисията. Необходимо е да има методи за оценка на риска на всеки един етап. Искаме да упростим редица процедури, свързани с безопасността на храните и риска за здравето. Вторият въпрос се отнася до финансирането на стратегията за здравето на животните. На 2 септември ще има заседание на съвета и ще извършим оценка за здравето на растенията. Това ще бъде предмет на доклад от комисар Дали в края на септември. Следващата тема е много актуална. Вие ще срещнете с комисар Дали този след обед. Той ще ви говори за доклада му за генетично модифицираните организми. Това, разбира се, е един много сложен, много аспектен въпрос. Въпросът генетично модифицираните организми. Има много аспекти, издаване на разрешителни. Съветът по земеделие иска да участва активно в този дебат, защото ако тези организми имат въздействие върху околната среда, важно е също така да се разглежда риска за околната среда и човешкото здраве. Никой не отрича, че генетично модифицираните организми имат пряко въздействие върху земеделието особено когато говорим за засаждане на нови култури. Ние следим с интерес вашия дебат с комисар Дали. Ние вече предоставихме първоначалните бележки по доклада на комисар Дали, но това ще бъде винаги в център на внимание на Бългийското председателство. Също така. Ще има специална конференция, която ще организираме по ролята на науката в политиката за храните. И вие сте поканени, ще бъдат проучени три аспекта – науката и истината. Тоест, дали науката може да ни предостави цялата истина. Втората тема – наука и демокрация. Дали можем да оставим решенията само на учените и Третата тема е принципа за предпазливия подход. И смятам, че това особено въжи за генетично модифицираните организми. Няма да повече да говоря. Благодаря ви за вниманието, председателят. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо министър, за това, че поставихте всички тези въпроси. Разбира се, генетично модифицираните организми са една важна тема. Това не означава, разбира се, че това е единствената важна тема, но разбира се, това е нещо, което предизвиква нашата загриженост. Сега дам думата на депутатите. Ще дам думата на пет оратори, не повече от 2-3 минути на оратор. Франсуа Скоростет, заповядайте, вие сте първата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да се обърна към министъра на здравеопазването. Ви говорихте за намеренията на Бългийското председателство. Не се изненадваме, не се изненадвате, че като докладчик по въпроса за трансграничните въпроси, свързани с човешкото здраве и здравето на животните. Аз поставям този въпрос. Аз сериозно разчитам на Бългийското председателство и искам да използвам тази възможност да приветствам прекрасните отношения, които имах с вашите служби. Ние искаме да използваме всяка възможност да постигна политическо съгласие в рамките на вашето председателство. Както вие казахте, бяха необходими четири последователни председателства, докато Испанското председателство финализира споразумението. Така че за първ път имаме позиция на съвета, която не се основава на първо четене в Европейския парламент. Това е една необичайна ситуация. Така че нашата задача ще бъде да помислим как да сближим позициите, за да можем да излезем с решаващото решение, а именно с директивата, която така се очаква от пациентите. В момента текста съдържа много неясноти по такива въпроси, като възстановяване на разходите, достъп до грижи, отговорност за трансгранично клинично лечение. Ние не искаме тези въпроси да станат системни проблеми. Тази директива не цели да насърчава трансграничните грижи като принцип, но да ги направи възможни, безопасни и полезни. Както казах, по време на Испанското председателство беше постигнато съгласие, така че аз разчитам на много добро сътрудничество за Белгийското председателство, за да сближим позициите ни. Важно е нашите граждани, нашите пациенти да имат полза от практически предимства, като разбира се зачитаме и правомощията на националните органи, отговарящи за здравеопазване. В никакъв случай няма да накърняваме принципа на субсидиарността. Обаче, що се отнася до в такива въпроси като електронно здраве, възстановяване на разходите и дефиницията на здравеопазване. Тук имаме много въпроси. Госпожо министър, очаквам от вас да ни кажете, че вие сте също толкова решителна, колкото съм аз, че вие наистина искате да се постигне едно добро предложение и едно задоволително споразумение. Нещо, което да удовлетворява първо парламента и после съвета, за да можем да предложим добро решение. Говорим за фалшифицирани лекарства. Мисля, че ние не трябва да избягваме ясните наименования. Това е престъпление. И от толкова дълго време се занимавам с този въпрос, че ще бъде много достойно съжаление, ако продължим да пилеем времето си. Сега съвсем накратко за преразглеждане на директивата за професионалната квалификация в сферата на здравеопазването. Искам да привлека вниманието ви към проблеми, които са свързани с пациентите, особено безопасността на предлаганите им грижи и услуги. Комисията започна широка консултация по този въпрос. Важно е да изслушаме всички заинтересовани страни, особено лекарите, за да се гарантира максимална безопасност на пациентите. Може би вие ще може нещо да ми кажете за мобилността на пациентите и по-специално как вие смятате, че нещата могат да бъдат финализирани да се постигне съгласие. Благодаря, госпожа Уилмут. Благодаря, госпожо Ангеликс. При подготовката за рамковата конвенция за тютюна този въпрос е изтъкнат като приоритетен. Знаем, че едно от ефикасните средства за намаляване на потреблението на тютюн е повишаването на цените. Ще имаме ли истинска координирана европейска позиция? Ще подкрепите ли идеята за система за на тюневи изделия относно интернет продажбите? Ще планирате ли забрана, тъй като те се използват за избягване на данъчно облагване? И на последно място Съжалявам, че Европейският парламент няма много правомощия по тези въпроси, тъй като при нас нещата не са наред. Самите депутати не пушат на специално обозначените места, независимо, че има кабини за пушачи. Това е проблем за служителите и за тяхното здраве, но също и пречи на нашият имидж, на нашата комисия, която има за цел профилактика и контрол върху тютюна. Благодаря, госпожа Делве. И аз имам някои въпроси към госпожа Онгелингс. Първо, пандемията свински грип. Вие говорихте за управлението на пандемията и възможността за общ подход към бъдещи пандемии. Наистина комисия трябва да внесе предложението есента за публична поръчка за закупуване на вакцини. Трябва да се изясни въпроса за основанието и как ще се управляват запасите от вакцини. Моля да коментирате това по трансграничното медицинско обслужване. Наистина съветът е постигнал компромис по директивата. Целта е да има правна сигурност и яснота в полза на пациента. Но оставаме с впечатлението, че компромисът не допринася изцяло за постигането на целта правна сигурност. Като министър на здравеопазването, ще предвиждате ли този текст напред, за да премахнете правните неясноти и ако ще направите това, как смятате да го направите? Вие говорихте за рака, аз ще ви говоря за друг бич, спин. Профилактиката и ранното разкриване са много важни, както знаете. Да, може да се повдигне въпроса за субсидиарността, но Европа може да очертае пътя напред. Председателството възнамерява ли да поощри държавите членки да координират усилията си и да акцентират върху ранната диагностика с цел по-добра реакция на случаите с такова заболяване? Госпожа Риен, искам да благодаря за предварителните бележки и за засегнатите въпроси. Някои от тях бяха съвсем накратко изложени, но такава е процедурата. Искам да благодаря на госпожа Вилмът, защото подкрепяме цяло това, което каза тя за тютюневите изделия. Може ли госпожа Онке Линкс да насърчи нашите усилия. Ние току-що гласувахме директива за даренията на органи, план за действие. Пак три председателства трябваше да минат с активна работа по този пакет. Пакета вече е прият. Но сега трябва да му осигурим възможно най-меко кацане за реализация. Има хиляди пациенти, които чакат трансплантации. Искам да благодаря на госпожа Ларуел, защото, както госпожа Карин Лапаш може да потвърди, на всички семинари и конференции се повдигаше въпроса за независимите експерти. Особено, що се отнася до лошото лечение, лошата реакция на пандемията свински грип. Това са все въпроси, по които не винаги се справяме много добре. Вие споменахте и ГМО. Искам да се повдигна друг въпрос. Нанотехнологиите, отново междусекторен въпрос. Съществен въпрос най-малкото заради финансовия и научния фактор. Догмар е тук и мисля, че една от първите директиви, в... които одобрихме нанотехнологии и искахме да се изпишете на етикета, бе директивата за козметичните продукти – Етикетирането на нанотехнологиите бе една от основните пречки. Аз прочетох е, внимателно програмата на председателството и изглежда, че този въпрос не е отразен. Не казвам, че трябва да го включите в програмата си, тъй като знам, че все пак съгласувате всичко и с Унгария, но се питам не е ли прекалено късно? Не е ли време да се направи нещо за нанотехнологиите? Много често те се демонизират, гражданите отказват такива технологии без аргументи много често. Може ли Белгийското председателство заедно с унгарското да включат отново този въпрос на дневен ред да осигурите участие в депата на обществеността. Господин Саркози реши да включи този въпрос на екологичните конференции. Питам се, не може ли вие да повдигнете този въпрос? Благодаря, Жил Парвю. Скъпи приятели, радвам се да ви видя отново на заседанието на тази комисия. Имам редица въпроси и някои бележки по програмата на председателството за едните 6 месеца. Споменахте темата за рака. Бе прият доклад по собствена инициатива. Аз бях докладчик от името на моята група по този доклад. Господи... Аз бях докладчик Ценка, господин Пители бе основният докладчик. Много важно е вашето председателство да осигури предложение за директива по този много важен въпрос за Европейския съюз, за да можем да хармонизираме политиката на профилактика на рака. На второ място свинския грип. Калина Лапаш, госпожа Ревази и аз водихме известна битка. Искахме да се сформира анкетна комисия, но мнозинството в бюрото на парламента бе против тази идея. Аз уважавам решението на бюрото, но смятам, че то греши, защото всичко опира до профилактиката и предпазливостта. Може да ни дебнат и други пандемии, като си има предвид и разразилият се в Европа скандал, ви използвате думата пандемия, но всъщност нямаше пандемия, имаше грипна епидемия, която не бе толкова силна, колкото епидемиите от сезонния грип, на които бяхме свидетели през изминалите години. През следните 6 месеца Белгийското председателство би трябвало да направи така, че да се предприемат мерки, и в бъдеще да не позволяваме да взимаме за заложник мнението на гражданите. Нуждаем се от предпазливост в нашия подход и не трябва да гледаме несериозно на пандемиите. По въпроса за Алцхаймер, един от основните проблеми, не само с оглед на продължителността на живота на гражданите, в все повече и повече държави членки тази болест се разпространява все повече. Трябва да хармонизираме нашите усилия чрез предложение, за да може да се реши този сериозен проблем. На четвърто място трансграничното медицинско обслужване. Работех с колегите, аз участвах за създаването на зоната Еврометропол около Лил. Трансграничното обслужване е наистина важен въпрос. Имаме и пациентски туризъм, така че наистина е важно да се прокара законодателство по въпроса за трансграничното медицинско обслужване нашата комисия се опитваме да постигнем компромисни варианти в контекста на тази директива по въпроса за рекламирането на лекарства, информацията за пациента в цяла Европа. Би било хубаво да чуем какво мисли председателството по рекламирането на лекарства и информацията за пациентите. Виждам, че се натрупаха много въпроси по отношение на казаното от Федерик Рикс и Жили Параню. От една страна по въпроса за ваксините за свинския грип и в по-общ план за експертизите. Този въпрос непрекъснато се повдига. Въпросът е дали можем да се доверим на мнението на експертите. Ние като депутати сме имали своите проблеми. Сигурен съм, че и в изпълнителната власт има такива. Ясно, че не можем да изградим доверие без да имаме правила за консултантските услуги и мнението на експертите. Госпожо министър, виждам, че в програмата сте предвидели обсъждане – обсъждане въпроса дали науката ще ни даде всички отговори на всичките ни проблеми, но наистина има едно съмнение липса на доверие, което е жалко. Една трета от депутатите поискаха създаването на анкетна комисия по въпроса за свинския грип. Жалко, че не бе създадена тя. Това допълнително уронва доверието. Трябва да видим какво стана с тази пандемия, която не се разрази, какво се случи, какво не се случи, трябва да сме подготвени за следващата пандемия. Много трудно ще повлияем на нашите граждани, ако липсва доверие. Така че доверието въжи не само за свинския грип, но и за други области. Относно ГМО, искам да чуя, госпожо министър, какво мислите за позицията на, коми... на съвета по предложението на комисията. Има предвид по-конкретно по въпроса за ренационализацията на разрешителните за засаждане на ГМО култури. Искам да чуя какво мислите по този въпрос, госпожо Ангеликс. Е, е, благодаря за изключително интересните коментари и въпроси. Това показва, че ни чака много работа и ние трябва да се захванем с нея заедно през следващите няколко месеца. Госпожа Гронштет, вие казахте, че имате воля да търсим консенсус по темата мобилност на пациентите и трансгранични грижи. Това не е лесно, давам си сметка за това. Всички мои колеги и аз самата а, сме Разбира се, е, за това всички европейски граждани да имат е, достъп до е, здравеопазване и, лечение Същевременно обаче си даваме сметка, че е необходимо да осигурим финансиране на здравеопазването. Госпожа Жилбер добави този аспект, а именно пациентския туризъм. В държава като Белгия това е реален проблем. В определени части на страната ние се сблъскваме реално с този проблем. Повярвайте ми, аз ангажирам твърдо с волята да достигнем до съгласие. Започнаха консултации, аз лично участвам в тях. Искам да постигнем съгласие. Вие казахте, че има притеснение по въпроса за системните предварителни разрешителни. Разрешителните няма да се дават автоматично, няма да бъдат задължително. Знаете, че съдът отвори врата към тази тема Европейският парламент настоява за една прозрачност по отношение на системата за разрешителни, за да могат и държавите членки да продължат да поддържат своите здравноосигурителни системи. През юни имаме, е, имахме е, тази тема. Аз, разбира се, нямам особени правомощия като част от председателствата, но повтарям, твърдо съм решена да е, работя за намиране на приемливо решение. За фалшифицираните лекарства. искам да сме наясно, аз искам да се постигне в това отношение напредък. Знаем, че имаме различия но и по други теми сме ставали свидетели на факта, че ако не направим нещо за борбата с фалшифицираните лекарства, както и с търговията с тях по интернет, поставяме по, а, остава изложени на риск живота и здравето на нашите граждани. Така че ние имаме отговорност в това отношение. Съветът има твърда позиция това е нова тема. Продажбите по интернет не бяха включени в първоначалното предложение на комисията и а, аз също искам това да се включи, но темата е нова. Що се отнася до професионалната квалификация, споменах, че ще проведем през септември конференция на високо равнище. Имаме желание е, за съвместна работа с е, различните професионални сдружения по тази тема и вече се работи. Искам е, да работим в тази сфера с колегите от заетостта това е един отрасъл, в Белгия го наричаме белия сектор, където има възможност за създаване на много работни места. За а, тютюна в Понта Еста се а, проведе е, а, среща по темата за контрола върху тютюна. Работим сега за подготовка на позиция на становище по този въпрос с комисията. Съгласна съм с вас, че трябва да се постараем, за да оформим една обща позиция. Това излиза малко отвъд моите, моята сфера на компетентност, а именно общественото здравеопазване. Жалко, но е така. Що се отнася до СПИН, следващата седмица в Виена предстои конференция ще се насочим към ранният скрининг и установяване на това заболяване, необходимостта от медикаменти за него. На 1 декември, е денят за борба с спин, особено искам да подчертая значението на ранната профилактика. На съвета обсъдихме и друга тема, не знам дали тя е била обект на разисквания тук – но а, става въпрос а, за кръводаряването. И кръводаряването от а, хомосексуалисти във връзка с а, а, спин. В различните държави членки по въпроса се подхожда различно. Трудно може да се а, обяснят тези раз, разлики на европейските граждани. Ние искаме да а, се преборим с дискриминацията и е същевременно да гарантираме всеобщата безопасност. Искаме да решим този въпрос по начин, който да удовлетворява всички. За пандемията от свинския грип. Аз съм за пълна прозрачност, що се отнася до Белгия не се изказвам сега в качеството си на част от председателството. Аз призовах не само за пълна а, проверка за начина по който в Белгия а, се управлява този процес, но настоях и а, за необходимостта от пълна прозрачност. Казвала съм го, ще го повторя страдаме именно поради липсата на координация а, в управлението на тази пандемия. Ако погледнем начина по който а, работихме с фармацевтичните компании, а, това е безумно от стопанска гледна точка. Те ни наложиха клаузи на договорите които може би нямаше да намерят място а, в договорите, ако а, бяхме а, договаряли а, тези договори заедно. И така, а, тук имаме един от, открит дебат. Аз искам да отида и по-нататък. Но често се получаваше разлика в а, подходите. Една държавите, Белгия искаше да се вакцинира населението изложено на риск. Другите държави искаха да се вакцинират всички трудно може да се намери съгласие. А когато се управлява една пандемия, да, съгласна съм, че може би думата пандемия а, не е най-уместната, права сте, но когато управлявате подобна ситуация, а, спомняте се, че в един момент а, в новините това беше водещата тема. А, а, бяхме е, заляти от е, информация, поръчваха се вакцини, е, също така се запасявахме с вакцини. И тук има нужда от промяна. Обърнахме се към Световната здравна организация с а, е, а, е, молба да се работи по-прозрачно. Имаше на първи, втори или конференция на високо равнище. Там участва и представител на Европейския съюз и представителя на Европейския парламент се призова СЗО, държавите членки също, комисията се изказа за това да се предложи една обща платформа за поръчките на вакцини но се каза, че ще работим по а, общо европейско управление на подобни ситуации. След това се взел, обаче трябва да излезе с доклад. Мисля, че този доклад ще се публикува а, през януари месец. А, и трябва всички да сме наясно с ситуацията, преди да излизаме с предложение. А с Европейския парламент е, работихме много по време на Испанското председателство по темата за донорството. там имахме, имаме значителни успехи и госпожа Ларуел сигурно ще се изкаже по темата, както и за наноматериалите. Те са част от проблема, що се отнася до новите храни. За информацията и рекламата – Мога да ви кажа, че когато на неформалния съвет разговаряхме по този въпрос при закрити врата, членовете на съвета имат желание да говорят по въпроса, което само по себе си е напредък. Те желаят да се дефинира по-добре разликата между информацията от една страна и рекламата от друга. Трябва да ви кажа обаче, че почти всички членове на съвета казаха, внимавайте, не бихме искали информацията да се използва за прикрита реклама, което не е в интерес на а, пациентите. Извинете, но въпросите бяха много, за това говорих по-дълго. Сега председателката дава думата на госпожа Ларуел. Благодаря. Бих искала да отговоря на въпроса на госпожа Рейс. Разбира се, ние се стремяхме да сме много кратки и за това не се спряхме на този въпрос. За това ви благодаря. Разбира се, ние сме наясно колко чувствителен е целият въпрос за нанотехнологията. Това не е нещо добро или лошо, това е просто нещо, което изисква оценка. Ние трябва да дадем оценка, особено когато става дума за храни. Ние трябва да предоставим гаранции за безопасността на храните. И за това с комисията организираме конференция на 24 ноември, посветена специално на нанотехнологията всички членове на тази комисия са, до, са добре дошли, ще се разглежда три аспекта. Законодателството, какви са необходимости какви са потребностите от промяна в законодателството, както вие казахте, нанотехнологиите, поставите въпрос за проверките и ние ще се постараем да направим необходимите изводи. Наистина това е важен въпрос, както и вие казахте. Второ, когато става дума за експертите, аз ви споменах за планираната от нас конференция, каквато и тема да разглеждате, вие трябва да имате доверие между тези, които взимат политически решения и между експертите, които предоставят своите становища. И когато се дава думата на учените, вие не може да ги ръководите, но не може да кажете ролята на експерти, така че трябва да изслушате всички мнения. Ще ви дам пример с Белгия, ако нямате нищо против, когато става дума за разрешителни за ГМО. В Белгия създадохме комитет за биосигурност, който издава разрешителни за използване на ГМО този комитет са представени длъжностни лица от правителството и една от целите е да се изгради доверие. В някои случаи да се възстанови доверието. Не искам да ви разочаровам, когато става дума за позицията на съвета. Докладът на господин Дали предстои и всеки път, когато ние говорим за разрешителните за ГМО в съвета по земеделие, никога не получаваме квалифицирано мнозинство нито за, нито против. И за това е трудно да се вземе решение, защото държавите членки взимат решения срещу ГМО, а тези организми след това се разрешават за използване другаде. Да нашето мнение просто се пренебрегва. През него се преминава като с валяк. И разбира се, ние трябва да се вслушваме в препоръките на комисар Дали, който предлага да се използва принципа за субсидиарност. Аз нямам лична позиция, но ние в Белгия трябва да предложим нашата позиция – това, разбира се, зависи от позицията на регионите, съставящи Белгия. Принципът за субсидиарност се спазва, но когато се засаждат определени култури, Европа няма право да забрани на определени държави членки да засаждат определени култури. Има много страни, като Австрия, в които има законодателство, което е практически забраняващо да се използват генетично модифицирани култури, въпреки че това не се казва открито в законодателството. Така че, за съжаление, едва ли ще мога да ви помогна на този етап. Аз съм за това ОСП да бъде колкото се може по-европейска. Това не може да бъде една мозайка от 27 различни замеделски политики. Така че принципът за субсидиарност е важен, но той не винаги помага. Председател, благодаря ви. Сега Дагмар Род Беренса, 2,5 минути. Дагмар, ако не възразявате, няма да са цели 3 минути. Това е практически невъзможно. само две минути и половина, означава, че няма да говоря за ГМО, въпреки че много ми се иска. Ще искам, ще говоря за сектора на здравоопазването, ще говоря също така за дейности, свързани с Алцхаймер и деменция. Това са сериозни заплахи за нашето общество. Това е нещо, което ще струва много на бюджетите на нашите държави членки. Опасявам се, обаче решенията на неформалния съвет няма да имат особено въздействие върху държавите членки. Също така бих искала да спра на въпроса за лекарствата, трансграничното медицинско обслужване и информация за пациентите. Съветът и парламентът говориха за контрол върху интернета, за сертифицирането и достъпа до еквивалентно медицинско обслужване, което трябва да бъде осигурено. Що се отнася до информация за пациента, ние сме разработили предложение, но цялото законодателство, предлагано от съвета, се ръководи от економически интереси. Държавите членки се притесняват, че контрола по интернет, че защитните характеристики за лекарствените средства ще струват прекалено много. Приветствам Бългийското председателство за това, че ви върнахте този въпрос в дневния ред и че настоявате върху това да наделе здрави разум. Ние трябва да се средочим върху отделните хора, върху пациентите. Това са хора, които имат здрав разум, трябва да имаме има доверие. За трансграничното медицинско обслужване, госпожа Гростет говореше за него, аз съм съгласна с нея. Наистина, трансграничното медицинско обслужване е важна част от медицинското обслужване, но държавите членки трябва да гарантират това, че те могат да предложат съпоставими стандарти за здравеопазване. За съжаление, в момента разликите са такива, че има един оскърбителен а, разрив между различни държави членки. В Европейския съюз хората имат право, независимо от това къде живеят, да избират своя лекар и свободно да и избират висококачествена медицинска помощ. Това е, което искаме да гарантираме ние. Говорихме, че трябва да има възможности за разрешение. Държавите членки трябва да имат възможност да изготвят собствени планове. Но като че ли се страхуваме от разходите. И за това не предлагаме добра политика, защото се страхуваме от разходите. Мисля си, че с помощта на Европейския парламент – ние ще можем да намерим разумно решение, също така и с фалшифицираните медикаменти, както успяхме да намерим достатъчно разумно решение за трансграничното медицинско обслужване. Надявам се, че ще можем да защитим интересите на пациентите и да накараме държавите членки да бъдат малко по-смирени и да не искат с желязна хватка да държат всичко. Нека да не забравяме, че държавите са доставчици услуги за гражданите. Председателят, благодаря ви, Антония Парванова. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко имам два въпроса и половина. Първият въпрос е за, за заболяванията, за които вие говорихте, хроничните заболявания. Вие споменахте, че това е един от вашите приоритети. Въпросът ми е дали ще се съсредоточите върху определени хронични заболявания, у нези, които имат сериозни социално-економически последици. И освен това ние имаме 100 милиона европейски граждани, които имат заболявания на опорно-двигателния апарат. Това всъщност е 49% от всички болнични, които се взимат. И Европа губи изключително много пари от тази загуба на продуктивност. И вторият въпрос е от името на група на пациентите, страдащи от проблеми с психичното здраве. Смятате ли продължите да следите този въпрос, който беше подет от Испанското председателство, особено що се отнася до факта, че, например, в Фландрия най-висок е процент от самоубийства. И смятате ли да възприемате практиката на Швейцария за Ефтаназия? Питер Лиза. Петър Лезер. Имам някои кратки бележки. Първо подкрепям казаното от Франсуа Гростет и Дагман Берент за правата на пациентите. Парламентът прие изменения, които не са отразети в общата позиция. Ще помоля министрите да разгледат отново този въпрос. Етичното разнообразие – с директивата не трябва да се обесилват етичните решения, взети от държавата членка, след като пациентът е, премине границата. Ако медицинското обслужване е доста скъпо, трябва да има предварително разрешение. Това е очевидно. Но след като здравната каса е дала разрешителното си, не трябва да се изтръскват пациента за допълнително пари. Той трябва да разполага с ваучер или бон, за да не може никой да бърка допълнително в джоба му. Този ваучер трябва да е гаранция, че разходите са покрити. Относно фалшифицираните лекарствени продукти, разгледахме въпроса за реимпорта. Не трябва да се премахва повторния внос. Трябва да се стабилизират и разходите за здравната система. Но въпросът е защо цените, опаковката варират от в различните държави, поради каква причина. Какво мислите по въпроса за създаване на истински вътрешен пазар за, медицин... за лекарства? Той, Той няма да се създаде за 6 месеца, но все пак трябва да се започне относно даренията на органи. Този въпрос има и тъмната страна, незаконният трафик на органи. В Китай някои хора се убиват умишлено, за да се вземат органите им. Относно връзките ви с Китай, трябва да се повдигне този въпрос и то на най-високо равнище. Госпожа Стрела, Имам въпроси към госпожа Онкеликс. Благодаря ви за изказването и представянето на програмата. Относно трансграничното медицинско обслужване, подкрепям това, което казахте за необходимостта да се избегне здравния туризъм. От друга страна обаче трябва определено да се спазва субсидиарността – и да се гарантира доброто финансиране на националните здравни системи, адекватно и качествено финансиране. Както знаете, здравните системи в държавите членки са съвсем различни. Някои се базират на осигурителен модел, здравни застраховки, има други, при които се предоставя безплатно обслужване в здравното заведение. Има системи с смесено частно и публично финансиране. Решаването на проблема с предварителното разрешаване ще помогне за планирането в национален план, за националното финансиране. но в подписаното споразумение се предвижда предварително разрешение само за специалните случаи или за някои по-редки случаи. Това ни притеснява. Притеснява ни как ще се отрази то на предоставянето на качествени здравни услуги в държавите членки. Относно ревматичните заболявания, както знаете, има висока заболеваемост сред европейските граждани, което се отразява съществено на економиката. Те носят своите преки и косвени разходи. Това са заболявания, поради което пациентът не може да си върши добре работата. Ранната диагностика определено би помогнала. Подходящото лечение също ще помогне за предотвратяване на развитието на тези заболявания. Вашето председателство възнамерява ли да предприеме някаква инициатива спрямо ревматичните и ревматоидните заболявания? миналото бе казано, че по време на бългийското председателство ще се предприеме инициатива спрямо ревматичните заболявания. Искам да разбера дали това все още въжи. Ще има ли такава инициатива? Много хубаво би било, ако има. Eh, först skulle jag bara vilja säga att jag vill verkligen hålla med Dagmar benen och hennes påpekande om att att eh, ministerrådet inte får låta... Благодаря, госпожа председател. Госпожа Род Берент е права. Трябва да споменем и за разходите. относно пакета за лекарствата и правото на информация. Това е деликатен въпрос в целия пакет. Според нас първоначалното предложение не бе на гледната точка на пациента. Когато се обсъди въпроса в парламента, Решихме, че се нуждаем от солидна основа за нашата работа. За тази цел се нуждаем от ясна, ясна обща позиция. Това е предпоставка за успеха. Надявам се, че ще можем да си сътрудничим тясно с вашето председателство, за да разработим обща позиция. Много жалко би било, ако се протаква въпроса, Надявам се да не трябва 10 години преди да се внесе ново предложение. Европейските пациенти се нуждаят от ежедневна информация. В интернет могат да получат информация, но тя не е регулирана, не се контролира. Затова и в момента нямам никакви гаранции, че пациента може да получи качествена информация. Ако това положение продължи, много лошо би било. Надявам се, че на неформалният съвет ще се предвиди конструктивна градивна дискусия по въпроса. Надявам се в парламента да се внесат практични предложения. Ние с удоволствие бихме слушали всяко предложение, защото искаме да се приключи въпроса във възможно най-кратки срокове. При нас има много по-голям консенсус, отколкото изглежда, че има в съвета на министрите. Искаме да се ограничат и рекламите. Искаме пациента да играе по-голяма роля. Парламентът не иска да се ограничи информацията за пациента, за да се намалят разходите. При условие, че информацията не трябва да се ограничава и че сме съгласни, че рекламите следва да се ограничат, значи се движим по правия път, но се нуждаем от някои по-практични решения. Благодаря. Много въпроси бяха зададени, госпожо министър. Благодаря. Аз съм готова да положа всякакви усилия да се споразумеем с вас по въпроса за трансграничното медицинско обслужване – това е нещо, което всички искаме. Не казвам, че задачата е лесна. Не. Разбирам, че се притеснявате за интересите на пациентите. Интересите на пациента трябва да са и наши интерес. Ние работим за благото на интересите на пациентите в Европа, но във всяка държава членка има различна здравна система. И освен въпросът за финансирането, друг проблем е и разликата в системите на здравеопазване. Предполагам сте добре запознати с нашата белгийска система. Много инвестираме в здравеопазването. Някой ни казва, че прекалено много инвестираме. С 4,5 на 100 е увеличението над процента инфлация в сектора на здравеопазването в Белгия и това е така от няколко години. Ние инвестираме в една качествена система, до която всички да имат достъп. В Белгия всичко е доста регулирано в сектора, то е достъпен за всички. Болници се обслужват и членове на кралското семейство и бездомни. По един и същи начин. Не казвам, че белгийската система е най-добрата, но ако отидете на други места, ще видите, че има разлики. Опитваме се да избегнем опашките, които не са в интерес на пациента. Не искаме списъци на чакащи. Разбира се, можем да отворим системата за всички пациенти в Европа, но искаме това да се направи по такъв начин, че положението на европейският пациент да се подобри, без да се влушава положението на белгийските пациенти. И всички мои колеги ще кажат същото. Можем ли да постигнем споразумение? Според мен, да. Знам, че ще има трудности. Трябва да обсъдим въпроса за предварителното разрешително. Някои споменаха за предварително плащане. Има проблеми, които трябва да се решат. Но при сегашните обстоятелства, през юни бе постигнато политическо споразумение, още сме в самото начало на преговорите, но аз ще положа усилия да постигнем такова споразумение, което да е в интерес на пациента. Това е моето желание. Ще направя всичко по силите си. Не можем да организираме конференция по всяка една тема, не сме предвидели конференция посветена на самоубийствата. Това е наистина реален проблем за някои държави, но ще има конференция на високо равнище по редките заболявания и хроничните заболявания. В цяла Европа виждаме, че понятието европейска солидарност не е лишено от смисъл в това отношение. Достъпа до обслужване за пациента е сериозен проблем в тази сфера. В Белгия се възстановяват разходите на лекарствата, разходите за лекарства – Но трябва да се поиска подобна система и за редки лекарства за редки заболявания. Някои страни изобщо не са съгласни с тази идея. Мисля, че на европейско равнище трябва да предвижим нещата доста напред, да подобрим системата, за да може пациентите, страдащи от подобни заболявания, да имат достъп до лекарства, от които се нуждаят. Освен е, конференцията за редките заболявания, ще има и конференция посветена на хроничните заболявания. Двама депутати казаха, внимавайте, въпросът има и своето економическо изражение. И социално измерение – Ние ще акцентираме върху достъпа до медицинско обслужване на пациентите, страдащи от хронични заболявания. Конференцията ще се проведе през есента. Въпросът за информацията. Попитахте ме дали имам воля. Всички виждаме проблемите, свързани с рекламата и предоставянето на информацията, отговорността, която носят е, обще... обществените органи и частните субекти. Знаем какви са проблемите и капаните, но през това трябва да постигнем напредък. Когато представях моите приоритети, и казах, че това е един от тях. Мисля, че изчерпах въпросите, госпожо председател. От последните заседания на Здравния съвет останал впечатлението, че то се отнася до нормативната уредба. Има желание да се постигне напредък. Искам да ви благодаря и за забележителната работа, която върши вашата парламентарна комисия, която разбира се ни помага. Благодаря, госпожо Лорел. Нямаше въпроси към вас. Продължаваме с следващия набор изказвания. Сара Лътфорд. Благодаря много, госпожо председател. Аз се занимавам с въпроса за а, хроничните заболявания. Той беше поставен вече от а, моята колега госпожа а, Парванова. Ние работим в един алианс за хроничните заболявания. Аз съм заместник-председател на групата по диабета една група в парламента, която обединява членове от различните политически групи. Радвам се, че се постави този въпрос. Знам, че през октомври се планира конференция по хроничните заболявания, макар че като че ли това съвпада с седмицата на Страсбургското заседание. Надявам се, че Белгийското председателство ще сподели нашето съжаление, че няма да сме в Брюксел по това време. Ние с много от колегите бихме искали да участваме. Но 2011 година ще има заседание на високо равнище под егидата на ООН по незаразните заболявания и през май се прие резолюция. Не са го нарекли специална сесия, но нещо подобно ще бъде. Доколкото съм запозната, макар и по неформални канали, ООН ще определи две държави членки на ООН, които да подготвят тази сесия. Би било прекрасно, ако това са държави членки на Европейския съюз и си задавах въпроса дали знаете дали вече се е, планира това, тази среща, защото бихме искали да има достойно представителство на Европейския съюз на тази среща на високо равнище. И в идеалния случай поне една от тези държави, които ще се захванат с подготовката на срещата, да бъде от Европейския съюз и да имаме така връзка от, и информация от рано. Благодаря, Сара. Господин Роси. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря на двете министърки за тяхните изложения по изключително важната тема. Е, знам, че те е, разбират всички проблеми, но не може да се отрече на никой европейски гражданин правото на минимално ниво на здравно обслужване. Разбира се, всяка държава членка преценява колко високо е това минимално ниво. разбирам, че тече работа в съвета, както и в триалога за месото от клонирани животни. Има и обаче месо, което се произвежда от потомството на клонирани животни. Според мен парламента е, е взел правилно становище, но има място за маневриране. Що се отнася до ГМО, ние ще разговаряме с господин Дали днес. Смятаме, че всяка държава членка трябва сама да взема решение какви а, култури може да се отглеждат на нейна територия и какви не. Ние имаме своите съмнения, що се отнася до ГМО, но смятаме, че всяка държава членка трябва да преценява сама. А, сега как смятате да работите в а, посока осигуряване на работни места за младите хора, така че те да не напускат Европейския съюз? Ще призовете ли Световната търговска организация да разреши налагането на мита върху вноса от държави, които не осигуряват защита на работниците. Също така ще се наложи ли и въглероден данък върху държави, чието продукция и производство не е защитават е, екологията. Ние се грижим за околната среда, а те не и след това те внасят своята продукция тук. Та каква ще бъде позицията на съвета по време на вашето председателство по тези теми? Благодаря, Серджо Белат. Благодаря. Аз също искам да изразя благодарност към двете министърки за това, че а, присъстват а, и ни запознават с програмата на председателството. Разбира се, че гражданите имат право на вярна информация. Погрешната информация може да е по-зловредна от вирусите. Струва ми се, че министрите трябва да са по-прецизни в изказа си, защото когато говорим за H1N1 и го наричаме пандемия, а пандемия означава епидемия в огромни размери. Искам да попитам министрите каква епидемия в огромни размери се е разразила в Европа. Какви са данните? Бих помолил министрите, ако разполагат с данни е, за смъртните случаи, а, имам предвид а, е, починали хора от N1, от H1N1 в сравнение с, с обикновените грипни епидемии. Що се отнася до ваксините? свинският грип може да се предава от човек на човек, следователно е необходима вакцина, но какви са данните, с които съвета може да обоснове това? Как може със сигурност да се твърди, че N1, H1N1 може да се предава от човек на човек? Разбира се, ние трябва да проявяваме бдителност в Европа и а, трябва да внимаваме какви сметки ни представят а, фармацевтични компании, но чрез разпространението на неверна информация те а, гарантират реализацията на цялата си продукция от вакцини. Превенцията на рака е най-добрия подход. Така че какви инвестиции смятате да а, вложите в осигуряването на вярна информация? Вие говорихте за инициативите в борбата срещу злоупотребата с алкохол, с, с чучун и чучуневи продукти и превенцията на рак. Аз съм а, за борбата с а, злоупотребата. Но именно злоупотребата може да доведе до а, различни форми на рак. А, и ако той не бъде диагностициран своевременно, а, той не може ефикасно да се лекува. Благодаря. Ана Росбах. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи по тези теми. Е, спомена се за е, грижите за пациентите, е, които се намират друга държава, не в родината си, но какво ще кажете за мобилните пациенти, които са в друга държава? те са мобилни, получават някакво лечение в една страна, след това отиват в друга държава. Там трябва също да получат грижи. След това, как Белгийското председателство разглежда възможността да се стигне до компромис за клонираните животни, ако парламента отстоява твърдо тази си позиция? Освен това, относно ефекта на нанотехнологиите върху човешкото здраве. Струва ми се, че страничните ефекти са прекомерно много. Те излизат из контрол. Сега за а, контрола върху а, тютюна и тютюневите изделия. Това е тема, която а, не се отнася само до здравеопазването. Не знам дали знаете, но в а, а, тази е, посока не става въпрос само за пушенето. В е, Швеция, например, голям проблем е а, тю, са тютюневите продукти, които се смучат. Видях тук един колега, че дъвчи е, тютин. Тютюн. А, а, дали е така? Значи не а, горите а, тютюн за вид в хартия, а, не отделяте а, дим, а не вредите на околните, значи приемливо е ли е тогава да се дъвчи, да се дъвче тютюн? Каква е позицията ви по този въпрос? И последно, белгийското председателство ще осигури ли предоставянето на ясна и точна информация от производителите? Благодаря сега за отговори. Започваме от е, госпожа Ларуел. Благодаря. По ГМО смятам, че всички трябва да се запознаят с препоръките на комисар Дали. Ние очакваме с нетърпение работата ни с парламента и съветът също ще разгледа този въпрос на заседание на работната група в края на юли. Също така ще се стремим да намерим компромис. След като са били отгледани генетично модифицираните култури, ние трябва да помислим какво ще става с плодовете, например. Тоест не е въпрос само за това какво се отглежда, но и какво става после с продукцията. По въпроса за сетел. Искам да ви уверя, че съветът по замедели приема позиции по преговорите в сетел ние постоянно актуализираме, искам актуализация на мандата за преговори. Съветът по земеделие помоли много ясно при преговорите в СТО и в Меркосур земеделието да не става жертва. Не можем да допуснем да се казва това, че това, което сме загубили тук в сферата на земеделието, ще го наваксим от някъде другаде. Да. Ясно е, че целият въпрос с нетърговските бариери стои актуално. Стремежа да се наложат същите стандарти спрямо продуктите, които идват в Европейския съюз, означава, че ние трябва да помислим за това, че всяка година плащаме огромни суми на САЩ, просто защото сме въвели забрана на внос на говеждо от САЩ. Също така има подобен проблем с пилешко месо, което е било под, подложено на от кокошки, които са били подложени на хормонални които са получавали заедно с храната си хормони. И това, което ние не смятаме за естествено, ние не трябва да допускаме продукти, които накърняват качеството на продуктите в Европа. Благодаря, госпожо министър, за поети от вас ангажимент. Ние наистина разчитаме на вас. Госпожо Килингс, да, имаше въпрос за дъвченето на тютюн. Ще използвам въпроса, който зададохте, така че, когато се срещам отново, да направя предложение. За грипната епидемия ние имахме конференция на високо ниво и тя стигна до определени заключения. Те са свързани с наблюдението и това са заключения, по които в съвета имаше определено съгласие. И също така продължават инвестиции в националните центрове за наблюдение и контрол, особено за епидемиологичен контрол, както и серологичен и вирусо... вирологичен контрол. Необходимо е да има напредък, за да се взимат решенията бързо. Разбира се, по-добре е да се предотврати грип. И разбира се, тук има много въпроси, които се отнасят до много сектори. Конференция да принесе значително за това да бъдат попълнени белите петна в знанията, които водят до уязвимост на определени сектори в случай на пандемия. Що се отнася до съобщението на комисията, то тук трябва да отчетем ролята на социалните медии. Чрез социалните медии вие може да комуникирате много успешно и да изпратите много послания. Също така беше потърсена дефиниция за взаимоотношенията между Европейски съюз и други агенции и международни институции, като Световната здравна организация, Европейския център за предотвратяване на заболяванията и борба с тях, за фармацевтичните фирми и ваксините, ние трябва да преразгледаме процедурите за покупки, трябва да потърсим решения, които позволяват обединяване на усилията и на средствата при закупуване на ваксини и съхраняването им. Тоест тази конференция постави под въпрос това, което беше направено през последните месеци и формулира много практически предложения за това как би трябвало да се справяме с ситуацията в подобни случаи. За вакцинацията. Вакцинацията. Знаете, че работихме в основа на принципа на предпазливия подход. Това е очевидно. Никой не би седял с къстани ръце, ако има за заплаха и ако ви залива информация, която се променя всеки ден. Така че ние трябва да се постараем да предотвратим една подобна ситуация в бъдеще. Но определено ситуацията ни не беше лесна. Ние вакцинирахме рисковите групи чрез техните лични лекари, но ние осъзнахме, че имаше рязко намаляване на смъртните случаи сред пациентите, които страдаха от сезонен грип. Така че има допълнителен ефект на тази вакцинация, защото не само предотвратихме голямото разпространение на синския грип, но и намалихме смъртността от сезонния грип. Разбира се, все още стои въпроса дали е имало наистина пандемия – но ние не трябва в бъдеще да работим така, както поступихме и миналата година. Ние трябва да имаме инструментариум, който да ни позволи да работим. Ние трябва също така да признаем, че от самото начало хванахме бика за рогата. На 1 и 2 юли ние имахме конференция на високо ниво и на съвета през юли този въпрос също така беше един от приоритетите. Така че Ясно е, че трябва да променим начина на работа ни за хроничните заболявания. Трябваше да го кажа по-рано. Ще имаме една предварителна конференция по всички заболявания на опорно-двигателния апарат, като част от конференцията за хроничните заболявания. Знам, че има проблеми с присъствието на депутати от Европейския парламент тогава, но ние ще работим с вас пряко и ще потърсим подходяща дата, за да можем заедно да разгледаме заключението на конференцията и да очертаем насоките за бъдеща работа. Може би това ще бъде през ноември. Сега за рака заключенията на неофициалното заседание на съвета много се говори за превенция на рака. Е един от секторите, в които държавите членки искат да постигнат най-много напредък, е ракът. И всички изследвания са безполезни, ако не се използва принципа на европейската солидарност, защото иначе само се изобретява на ново колелото. И следния въпрос о не и не заразните, инфекционните, инфекциозните болести. Бях в Женева за първата работна сесия. Да, ние ще работим по координирането. Ще има европейска система за координация, за да се осигурява изпълнението на инициативите на тази сфера. Благодаря ви, госпожо председател. Добре, колеги, няма повече желаящи да зададат въпроси, така че от ваше име и от свое име бих искала най-искрено и най-сърдечно благодаря на двамата министри. Благодарим ви. Благодаря ви за високото качество на нашето обсъждане, високото качество на вашите отговори, за вашата откровеност. Беше много интересно да ви слушаме, да разберем как Белгийското председателство подхожда към периода на 6 месеца, когато Белгия ще бъде председател. Правя кратка почивка, когато комисарите ви ще дойде тук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 Yeah. Уважаеми колеги, дали бихте могли да вземете местата си, моля? Nous, nous cet За мен е удоволствие да приветствам и от своя име, от ваше име, комисар Дали. Той ще ни разкаже за направеното от него предложение, което ще бъде утвърдено от комисията. Току-що пристигна председателят на нашата комисия, така че отстъпвам на него мястото си. Okay. Уважаеми колеги, сега продължавам. След като Корин ме заместваше, идвам от неофициално заседание на министрите на околната среда в Гент и утре ще се срещнем с представителя на председателството. Тя ще ни разкаже какви решения са били взети днес. Добре е дошъл на комисар Дали. Господин Дали, ние с нетърпение очакваме да разберем от вас за това какви решения е взела комисията днес във връзка с ГМО. За това веднага ви давам, давам думата, господин комисар. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. По-рано през тази година, през март, поех ангажимент преди лятото да представя конкретно предложение, с което да се даде свобода на държавите членки да решат дали да позволят отглеждането на ГМО на своя територия. Имам удоволствието днес лично да представя на вашата комисия пакета от мерки, прияти от комисията тази сутрин. Тясното сътрудничество с вас членовете на Комисията по околна среда е залог за съобразяването на нашата политика с необходимост, потребностите и желанията на европейските граждани. Продълженията пред вас съдържат два елемента. Бързо и незабавно приложимо решение, с което да се даде свобода на държавите членки правна сигурност дългосрочен план, за да могат държавите членки да получат конкретни аргументи, на базата на които да реализира тази свобода. Новия подход към ГМО, както вече обясних на координаторите на политическите групи, ще се реализира чрез следните мерки. Съобщение от комисията за по-гъвкавия подход, нова препоръка за съвместното съществуване на ГМО, с което ще се замени препоръката от 2003 от сега. Предложение по процедурата за съвместно решение за ревизиране на директива 2001-18 за възможността на държавите членки да ограничат или да забранят отглеждането на ГМО на своя територия, с което ще се гарантира правна сигурност. Пакетът добива следните измерения. Първо, позицията на председателят Барозо в политическите насоки на текущата комисия и на, през юни 2009 година също така желанието на 13 държави членки да се съчетае системата, разрешителният режим на Европейския съюз, основа на науката, с възможността държавите членки да решат да разрешат отглеждането на ГМО и на други основания, освен научните. Като първа незабавна стъпка, комисията отчита факта, че държавите членки се нуждаят от повече гъвкавост, за да могат да се съобразят с местната, регионална и национална специфика, когато разработват мерките за съвместно съществуване на ГМО. Това е отразено в новата препоръка за съвместно съществуване. В нашето предложение се предоставя подобна гъвкавост, с която се отчита факта, че мерките за съвместно свиване на ГМО, реализирани от държавите членки, могат да имат за цел по-нисък прак за непреднамерено присъствие от сегашния, който е, е фиксиран на 0,9 на 100. Националните мерки следва да са съобразени с преследваната цел, а именно да се защитават е, потребностите на конвенционалното и екологично земеделие в някои региони и страни. На второ място, държавите членки ще получат истинска свобода да решават дали да отглеждат ГМО или не. Това е свързано с законодателна промяна. Това е отправна гледна точка най-сигурният начин да могат държавите членки да имат право на глас по отглеждането на ГМО. На основания, които не се свежат само до научна оценка на здравните и екологични рискове. Смятам, че добавянето на отделен член в директивата на ГМО, посветен на този въпрос за отглеждането, ще изпълни този ангажимент. Комисията е предприела внимателни стъпки при разработване на този пакет, като се съобразява с искането за прозрачност и откритост. Срещнахме се с всички заинтересовани страни по време на предварителния етап, включително и с парламента и държавите членки. Отзивът за нашата нова политика до сега е принципно положителен, но както при всяка важна промяна бяха повдигнати и някои въпроси. Моля да не се съмнявате, че възнамерявам да продължа да работя за подобряване на разрешителният режим за ГМО в Европейския съюз, основан на науката. Тук се включват действия, свързани с подсилване на оценката на екологичния риск, и изискването за наблюдение на одобрените култури. Допълнение ще публикуваме нашия доклад за социо-економическите фактори в последното тримесечие на 2010 Ние също така поемаме ангажимент и за задължението за отчетност от директивата, по-конкретно членове 26А и 26Б от нея. Искам да кажа, че няма да се правят никакви отстъпки, няма да се ускорява процедурата или да се отслабват изискванията за законодателството, прияти от съвета и парламента през 2003 Но конкретните подобрения на турецката процедура за взимане решение са нещо, от което има спешно необходимост. Парламентът, съвета и комисията трябва да изграждат мостове между различните становища. Новият подход към ГМО отговаря на реалността. Реалността в държавите членки, а също и на принципа на субсидиарност и съразмерност. Решението, което предлагам, намира баланс между субсидиарността и осигуряването на стабилна уредба. Надяваме се, че ще се съгласи с мен, че новият подход на колегиума, който бе възприят тази сутрин, представлява важна стъпка в правилната посока. Дами и господа, сега съм на ваше разположение да отговарям на вашите въпроси. на вашият председател ще представя набор от предложения, които колегиумът прие днес. Благодаря за информацията за взетите от комисията решения. В Парма имаше делегация на нашата комисия в Агенцията за безопасност на храните. Бе обсъден, бяха обсъдени ГМО-то, също и как се извършва анализа на риска за околната среда, общественото здраве. Сигурен съм, че вашите решения се ползват с голяма подкрепа, но все пак ще има и доста въпроси. Започваме веднага с тях. Дълъг е списъка на желаящи. Ричард Север е първи. Благодаря, искам да благодаря на Джон Дали. Той спази обещанието си по време на изслушването каза, че ще внесе предложение. Една година по-късно то вече е факт. Искам да подчертая нещо, което комисарят каза. Държавите членки могат да възприемат свой собствен индивидуален подход – натиска на комисията върху държавите членки вече е отслабен. Вече не може да се забранява съвместно съществуване на различни култури. Въпросите ми са следните. Комисарят само маркира един въпрос за сегашната процедура. Каза, че условията ще са също толкова строги, както и преди. Няма да се разводнява разрешителният режим, нито пък ще се ускорява той. Но искам да получа допълнително потвърждение по въпроса за прозрачността и наблюдението. Комисията планира ли да направи така, че да се наблюдават е, одобрените култури, да се засили наблюдението в бъдеще? И на последно място, данните ще бъдат ли достъпни, за да могат организациите на гражданското общество и гражданите да се запознаят с тях и да следят развоя на събитията? В текста възниква въпросът и за съразмерните мерки. Как тълкува комисията това понятие? Комисията казва съразмерни мерки за съвместно съществуване на култури. Какво означава на практика това? Има ли някакъв скрит замисъл? Може ли да се стигне до там, че държави членки да бъдат принудени да разрешават ГМО? Благодаря Дагма Беренц. Благодаря ви, господин комисар, и много благодарим, че се явихте при нас точно в деня, в който е взето решение от страна на комисията. Да, вие казвате, че се е, синхронизират е, е, разпоредбите с реалността. Така е, има държави членки, които допускат отглеждането на ГМО, други – не желаят да го допуснат. Не, че сме имали мораториум, но така бяха нещата. Тоест, в някои области, някои части на Европейския съюз се приемат и допускат ГМО, в други не. Мисля, че можем да поясним още повече въпросът. Ето и колегата го спомена. Вие казахте за системата за одобрение. Тази система, казахте, трябва да се подобри. Е, абсолютно съм съгласна. Нашият председател посети Парма и аз смятам, че самата агенция за безопасност на храните си дава сметка, че в момента не са достатъчно подготвени хората в нея да се работи с ГМО. Не се разбира съвсем точно и ясно какво се има предвид, когато говорим за принципа на предпазливост. Там трябва да се работи още. И мнозина са съгласни с това, че ЕФСА трябва да поработи още особено в областта на ГМО, където изобщо не се справя добре да, трябва да сме по-дипломатични, казвате от комисията, трябва да подобрим системата на одобряване. И все пак трябва да имаме и предварително одобряване. Също така принципа на субсидиарност. Според мен държавите членки трябва да правят така, както искат от тях техните граждани. От друга страна обаче имаме два а, стълба. Вие, както казвате, трябва да се промени законодателство по отношение на отглеждането. Добре, а от друга страна имаме нужда от принципа на съвместно съществуване. Колегата каза, аз съм убедена също, в Европейския съюз трябва да имаме задължителни права за дистанцията, когато говорим за съвместното съществуване на културите иначе системата няма да сработи. Значи имаме така от една страна като стълб една надежна система за а, одобряване и след това, ако бъде одобрен дадено ГМО, то тогава трябва да има мерки, гарантиращи безопасността, т.е. дистанция, която ние трябва да договорим. Тези правила трябва да ги договорим ние и после, е, примерно в тези трансгранични области, между Австрия и Германия, да речем, или другаде, където едната държава допуска, а другата не, трябва да се спазват и да са ясни тези правила на. Та като цяло смятам, че това е добър а, а, път за развитие, но все още трябва да се работи за засилване на доверието и реализацията. Благодаря, Колин Депаж. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря, че е, се явихте веднага е, днес пред нас. Съгласна съм с Дагмар. Е, добре е да се разреши на държавите членки да преценяват за ГМО, но каква ще е правната основа на всичко това, господин комисар? Не съм убедена, не съм запозната с последния вариант на предложението. Но ако по съображения на общественото здравеопазване или а, други съображения не се а, разреши ГМО, а, то тогава на каква правна основа става това? Тоест, ние трябва да знаем да има правна яснота. Второ, що се отнася до новите насоки, които ще предружават а, тези мерки. А, ни и а, Дагмар от Берант казаха, има нужда от дебат, един откровен дебат. Ние вече проведохме такива разисквания, казахме какво мислим. И включително а, за експертната на експертния капацитет на ЕФСА. Казахме, че ЕФСА не е достатъчно безпристрастна а, това отношение. Много се радвам, господин комисар, че вие припомнихте необходимостта експертните а, консултации да бъдат а, от независими експерти трябва да работим за натрупване на такъв експертен потенциал. Трябва да разгледаме предложенията на, пред, на приети през 2008 година от съвета, които още не са реализирани. Трябва да видим как стои въпроса с, с конфликта на интереси и трябва да имаме експерти, които са безпристрастни и да имаме плуралистично експертно виждане. Ако не греша, вие говорихте за експертните познания в областта на оценката на риска на екологичния риск. Това обаче, което мен ме тревожи повече е здравният риск. Опасявам се, че новите насоки ще намалят броя на новите изследвания – които ще се провеждат с оглед това да се провери дали има отражение върху човешкото здраве. Има нужда от такива изследвания. 80 дни не са достатъчни, за да се прецени дали има някакъв здравен риск, особено по отношение на хронични заболявания. Трябва да постъпваме отговорно трябва да позволим да продължи научната дейност в областта на ГМО. Тя е необходима, но тя трябва да е насочена не само към развиване на нови ГМО, а към оценка на въздействие на ГМО върху човешкото здраве и околната среда. И не на последно място, господин комисар, когато застанахте пред нас и говорихте за а, системата за а, одобряване. Вие казахте, че ЕФСА е, казала, е дала положително становище на няколко пъти за е, един продукт, но миналата седмица директорът на ЕФСА заяви, че ламфлора трябва да бъде поставена под е, наблюдение. Казвате, че няма проблеми. В същото време на 2 марта е, а, комисията реши да допусне отглеждането на ламфлора. Не знам дали тук няма някакво недоразумение, но аз цитирам директора на ЕФСА. Може ли да остане валидно това разрешително, когато ЕМСА казва, че е, е резервирана по отношение на допускането на Ланфлора. Трябва да се изчисти този въпрос. Благодаря. Благодаря, Сато Хаси. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря, че дойде да обсъди е, темата с нас. Трябва обаче да кажа като начало, че изпитвам разочарование. Една от е, причините за това разочарование е, че вие, господин комисар Дали, обсъдихте тази тема пред няколко седмици с координаторите на политическите групи в Комисията по околна среда. В този разговор обсъдихме основанията, които държавите членки могат да посочат, когато откажат частично или напълно да допуснат отглеждането на ГМО на своя територия, защото имаше тогава една чернована документ. В този документ се казваше, че се комисията планира да не позволява на държавите членки да, да, да посочват здравни или екологични основания за този откос и вие казахте, че ще предложите максимална гъвкавост на държавите членки. А сега в предложението на комисията, което се публикува днес, отново здравето и околната среда се изключват като основания на които държавите членки да могат да се позовават, когато желаят да ограничат или забранят отглеждането на генетично модифицирани организми на своя територия. Защо говорите за гъвкавост, когато така и така изключвате основни основания а, за отхвърлянето на отглеждането ГМО от държавите членки. Вие казахте, че 2008 година екоминистрите настояха за по-добра оценка на риска. Споменавате го днес, но екоминистрите а, изискаха, за подобре, изискаха да се подобри оценката на риска. Почти две години мина от тогава, включително дългосрочните последици, а също така а, възможността за използване на хербициди в случай, че културите са устойчиви на тези препарати. Също така, ако има култури, които са резистентни към хербициди и пестициди, да се оцени е, как реагират на третиране с един и същи препарат. И също така казахте, е, казаха, че трябва да се правят тези изследвания от независими експерти, а не само от експерти на фирмите, които искат да получат дадено разрешително. Та, защо започвате първо с а, не започвате първо с прилагането на това подобряване на оценката на риска, което, а, за което настояват екоминистрите от толкова време. Наместо това започвате с нещо, което знаем, на практика има за цел да а, отвори вратите за един а, нов дълъг списък на одобрение на а, ГМО. Мария за Матиас. Muitas das questões que, que gostaria de levantar. Много благодаря. Бих искала да поставя въпрос, вече поставен от други оратори. Смятам, че е важно да се подчертае значението на тези въпроси. Преминаваме от една, една ситуация, в която е имало пълна забрана, към ситуация, в която ще има разрешени продукти, т.е. ще има регулация на определени продукти, а не пълна забрана. Много е важно, че вие, господин комисар, дойдохте днес тук но бих искала още веднъж да подчертая значението на вече поставените въпроси. Смятам, че са необходими гаранции за нашите граждани. И не знам дали съществуващите гаранции са достатъчни. Бяха вече поставени проблемите, свързани с недостатъчността на гаранциите. Стои проблема с правното основание за забрана на засаждането на генетично модифицирани култури от страна на някои държави членки. Мисля, че не се обръща достатъчно внимание на слабостта на правното основание. И накрая Въпрос свързан с определяне на сроковете. Ние всички знаем, че се очаква решение от страна на комисията. Ние знаехме за това отдавна. Ние знаехме, че комисията ще излезе със съобщение за необходимостта от регулация в сферата на отглеждане на ГМО култури. Защо тогава е това бързане, това ускоряване на целия процес на издаване на разрешителни. Ние всички очакваме нов регламент, ново законодателство. До сега Европейската комисия говореше, че всичко трябва да бъде много бързо. Защо обаче? Защо е това бързане? Необходимо е да има доверие дали не бихте могли да обясните защо е това извързване, така че да можем да имаме повече доверие към вас? Ние имаме нужда да изпитваме доверие към вас и за това е важно да сме наясно с причините. Председателят, благодаря ви. Това беше първия кръг на въпроси, зададени от координаторите на политическите групи. Заповядайте, господин Дали. Имате думата. Благодаря. Ще се постарая да бъда кратък и да се постаря да отговорим всички въпроси, или поне на всички поставени проблеми. Първо, процедурата. Мога да ви гарантирам, че няма да има никакво разводняване на процедурите, които водят до разрешаване на ГМО. Процедурата, както вече казвах публично и както вече тук беше казано в залата, Процедурата е нещо, което е необходима и е необходимо е да се изпълнява процеса на издаване на разрешителни за ГМО. On... Ние работим върху искането, отправено от съвета и ние сме ангажирани с засилването на екологичния и социалния аспект на процеса на разрешаване. Да, наистина имаше някои забавения, но сега се стремим в края на годината да получим доклади за оценка на въздействието. Очакваме доклада на ЕФСА и също така очакваме Генерална дирекция Здраве и защита на потребителите да представи доклад за социалните и економически аспекти. Също така проучваме анализа, свързан с ГМО, за да можем да подходим цялостно и обмислено и смятам, че това ще отнеме известно време, но до края на 2012 година ние ще изготвим нашето становище и ще видим какви ще са последици, така че може да има промени в нашата концепция, но е важен самия дебат за ГМО, защото според мен е много важно дебатът за ГМО да стане рационален, така че не се притеснявайте. Ние не се стремим да разводним процеса или да го ускорим. Ние не възнамеряваме да ускорим изставането на разрешителни, за да може държавите членки или поне някои тях да извлекат полза от това разрешаване, ние сме тук, защото обещахме да сме тук, за... обещахме, че ще се вземем с въпроса и през март преди среща на върха, ние ще формулираме, ще внесем нашето предложение. Моите служби работят много усърдно върху това предложение. Сега за мониторинга. Отново едно от понятията, на които ни настояваме, е незабавно да укрепим нашия капацитет за наблюдение. Когато става дума за ГМО, трябва да извлечем полки от натрупения опит, така че този опит да може да се съчетае с научните данни, ние трябва да можем в бъдеще да правим по-добри оценки. И също трябва да гарантираме това, че ако е имало някакви грешки или ако се допусне някакви грешки, те веднага да бъдат отстраняване. Така че ние се стремим да работим достатъчно бързо. Така че ние искаме да решим колкото се може по-бързо административните въпроси. Също така ние смятам да седем с въпроса за независимостта. Тук аз засягам много аспекти, които бяха различни въпроси, но те са обвързани. Що се отнася до независимостта, ние настояваме да има независими оценки от страна на учени, които са в експертните комисии на ЕФСА, така че да се гарантира независимостта и контрола. За съразмерността. Така ще отговоря на госпожа Хаси. Каква е основата за държавите членки да не участват в отглеждането на ГМО? Те могат да се откажат от участие възоснова на всяко едно съображение – веднъж, щом те уведомят комисията какво смятат да правят, те могат да се откажат. Т.е. трябва да има някаква мотивировка. Те не могат да кажат, няма да участвам в отглеждането на GMO, защото не ни харесва. Не, трябва да има някаква мотивация, някаква мотивировка. Например, държавата членка казва, ние искаме да запазим биологичното замеделие или имаме проблем с общественото мнение което е твърдо срещу отглеждането на ГМО в моята страна. Дори подобни въпроси, като социални, економически въпроси и дори етични въпроси, ние ги включваме в списъка на основателни съображения за страните да не участват в отглеждането на ГМО. Защо включваме екологичните аспекти, аспекти на опазването на здравето? Защото този процес с отказ участие започва, когато започва процеса на разрешаване. И при процеса на разрешаване вече от ЕФСА са били разгледани от ЕФСА. Тя е вече разгледала социалните и економически аспекти и вече има научни данни, предоставени от ЕФСА. И ние не искаме да започнем процеса, не по научни причини, аз не искам да участвам. Все пак има предпазни клаузи. Ако страната иска да успори решението за издаване на разрешение, възоснова на съображение за опазване на здравето, околната среда, това означава, че държавите ще могат да използват мерки за контрол. Но просто ни им даваме възможност да използват причини, които не са свързани с научните данни. Тоест по този начин системата ще бъде много по-гъвкава, отколкото сегашната и държавите членки ще имат възможност да не участват. основа на тези съображения, които ние предлагаме като възможна причина за неучастие. За трансграничното съвместно съществуване. Това явление и мерките, свързани с него, вече са отразени в съществуващите насоки. Има задължение за предоставяне на информация, както между съскотопанските производители и граничещи се държави. И също има условие за отговорност в случай на кръстосано замърсяване – така че съществуващите мерки и законодателство, свързани с контрол за трансграничното съвместно съществуване, няма да отпаднат. Реалната ситуация днес е такава, че тя трябва също да се обсъжда. Днес имаме седем държави членки, ако не греша, които чрез предпазни мерки непряко са се отказали от участие в отглеждане на ГМО. Това, което ние се стремим да направим, е да внесем повече яснота в ситуацията. Нека да бъдем ясни. Това, което правим днес, е, че ние даваме на държавите членки възможност да кажат не на отглежда на ГМО. Тоест държавите членки имат правото да кажат не на отглеждане на на ГМО. Това е което целим с тази директива. За правните основания. Нашето предложение е да имаме изменения, свързани с процедурата на вземане на решения, така че да има правно основание за държавите членки да не участват. такъв съвет получихме и от правните служби. Проучванията за аспектите на опазване на здравето околната среда, както аз вече казах, ние не възнамеряваме да разводняваме процеса на контрол и процеса на разрешаване на ГМО. Що се отнася до бележките, свързани с okay, I will check and verify. картофен флора. Аз не мога в момента да ви предоставя такава информация и ще проуча въпроса и ще ви кажа колко са основателни подобни твърдения, за които ви говорихте. И последното изказване от госпожа Матиас. Не, няма никакво бързане, свързано с разрешаването и аз вече го казах няколко пъти. По принцип, процес на разрешаване и на издаване разрешите разрешител е много бавен. Необходимо е да има един процес и този процес да може да вземе толкова време, колкото е необходимо. Никой не се стреми да избърза с тези разрешения. Но ние разбираме, че не можем да се окажем в ситуация, в която ние очакваме нещо да се случи и едва след като случи, тогава да вземем решение. Защото ако попаднем в ситуация, в която ние непрекъснато ще отлагаме, ще отлагаме, отлагаме и никой няма да взима решение. Да, трябва да се вземат решения, когато процесът вече е оформен. И важно да се подобрява процеса. И мога да ви уверя, че до края на тази година аз ще дойда отново тук и ще обсъдя с вас всичките действия, които са били обмислени с цел да се подобри процес. Аз искам да подобря процеса заедно с вас. Защото наистина ние трябва да имаме доверие към процес. Не може да имаме гражданска война всеки път, когато остава дума за ГМО. Трябва да се предвижваме напред, трябва да се придвижваме в посока към иновациите, но по един безопасен и отговорен начин. Благодаря ви. Äh, Благодаря. Ако разбрах, нещата не се промени кой знае колко, защото държавите членки имат една предпазна клапа, която им позволява да изключат ГМО на национално ниво. И вече имаше така възможност да се каже не на национално ниво. Тоест това, което вие правите сега, вие разширявате спектъра от основания, поради които държавата може да каже не. Но не на национално равнище, е нещо, което е съществувало и преди. Във всеки един случай, вие можете да тълкувате нещата по този начин, ако ми позволите. трябва да се каже, че предпазната клауза е мярка предприета от държавите членки и тя просто трябваше да се приеме от комисията. Ако комисията не я бе приела, то държавата членка или ще трябва да отегли предпазната клауза, или да се сезира съда при тази система няма да се стигне до там. Така стана по-ясно. Има разлика с предишното положение. Госпожа Аюзо, благодаря, че толкова бързо се отзовахте на нашата покана да обясните предложението. Моето впечатление е, че комисията си измива ръцете и хвърля топката в полето на държавите членки. Защото проблемът е не толкова научен, колкото е свързан по-скоро с мнението на граждането. Държава членка може ли едностранно да разреши култура ГМО, или първо комисията трябва да я разреши и след това държавата членка може да откаже да отглежда. Друго, което ме притеснява относно вътрешният пазар. Една държава членка може да откаже да отглежда култура, която е геномодифицирана, или това ще засегне и търговията. Ако друга държава членка отглежда тази култура, тя може ли да я продава на държава членка, където културата е забранена? Притесняваме да се изтеква като аргумент мнението на гражданите, което може да се манипулира чрез е, емоции ние трябва да се основаваме само на науката. Притесняваме факта, че сметката ще се плати от фермерите. 134 милиона, милиона хектара в света са гемиота, които се отглеждат и се внасят в Европа. Ние приемаме кисело мляко, инсулин, произведени с ГМО. Използваме генно модифициран памук. Памук, който е модифициран за да не се подава на вредителя лепи мод. тонове царевица и соя се внасят в Европа от държави, които отглеждат генно модифицирани култури. Просто не виждам как, какво ще стане. Ще превърнете Европа в, едно, в един балон, пълен с дубки, от който всичко тече. Така или иначе няма да можем да избегнем този проблем. 20 години се занимавам с научни изследвания в сферата на селското стопанство. Има генномодифицирана култура, която е била обект на всички проучвания на ЕФСА и други органи – царевицата в салатите е така или иначе генно модифицирана, но пак ви казвам, притесняваме, че цялата цена ще трябва да се плати от земеделските стопани. Благодаря. Господин комисар, за вашето изказване. Това, което ще кажа, е сходно с казването от госпожа Аюзо току-що. Ние просто даваме възможност за по-голям избор на държавите членки. В крайна сметка въжи принципа за субсидиарността. Но се питам следното. Геномодифицираните организми трябва да бъдат поставени в по-широкия контекст на европейската политика и по-конкретно – обща селскостопанска политика. При това положение не можем да се абстрахираме от въздействието на този подход е, към ОСП. ОСП е основна политика на Съюза. Ако дадем право на избор на хората, това е хубаво. Хубаво е човек да има избор, държавите членки да имат право на избор. Но оставам с усещането, че това ще е много изгодно за Европейската комисия. Те няма да трябва да излиза с позиция. Всичко ще остане в ръцете на държавите членки. Така обаче се излагаме на риск. Риск от дисбаланс между различните държави. Така ще се стигне до изкривяване на конкуренцията. Господин Дали, какво мислите по въпроса за този риск, от който се страхувам? Смятате ли, че той е важен, както смятам и аз, и как може да се реши проблема? Анделво. Благодаря ви за експозета, господин комисар. Бях успокоен от това, което казахте, че няма да скъсявате разрешителната процедура, но имам съмнение свързане с принципа за ренационализацията. Държавите ще могат да пускат на пазара и да отглеждат геномодифицирани култури по свое желание. Това съобразено ли е с идеята за единия пазар и обща селскостопанска политика? Трябва да призная, че питае някои съмнения, особено във връзка с изкривяването на конкуренцията, както каза госпожа Кростет. Преди вас имахме представител на белгийското правителство и тя засегна всички аспекти на проблема. Транспортът на геномотифицирани култури. Мислили ли сте и по този практически проблем? Притесняваме какво ще е въздействието върху земеделските стопани, какви допълнителни гаранции можем да им дадем. Какви нови гаранции може да им дадем, различно от тези, които съществуваха преди 6 месеца? Вие споменахте за оценката от ЕФСА. Но как може да гарантираме биоразнообразието при условие, че ЕФСА не разполага с всички показатели и ЕФСА не прави оценка на полезността от геномодифицирани организми? Според директора на ЕФСА, просто от ЕФСА не се очаква подобна оценка вече. Ако ще разрешаваме ГМО, трябва да осигурим добро управление и добър анализ на тези организми. Това в крайна сметка е съобразено с принципа за предпосливостта. Има и още нещо. През 2008 мнозинството от държавите членки на заседание на съвета по околна среда решиха да се извърши допълнителен анализ на ГМО преди е, е, разрешителното и да се ограничите до някои области. Защо просто не приехме тази позиция, тъй като наистина ще, ще да е много по-лесно да бъде приложена тя в съществуващата законодателна рамка? Това са въпросите ми. Благодаря, Михаил Тремополос. Благодаря, господин Дали. Споделям всички притеснения, които бяха изразени днес. Колко демократична е една процедура, която пренебрегва мнението на европейските граждани или поне на мнозинството от тях? Доколко демократична процедура, при която се отваря котията на Пандора и много вероятно да стигне до замърсяване с ГМО. Пакетът, който предлагате, очевидно представлява опит да се реши бързо проблема, без да е извършена обаче уместна оценка на риска от е, приемането на нови ГМО. При обстоен анализ те могат да бъдат и забранени. Сега не се защитава околната среда, традиционното замеделие – предложенията на комисията най-вероятно ще се отразят неблагоприятно на фермерите, които не използват ГМО. С вашето предложение не дават право на държавите членки да отказват отглеждането на ГМО по съображения свързани с околната среда и здравето преди да се тръгнете от тази зала, трябва да отговорите на ясните въпроси, зададени във връзка с правното основание. Какво ще е то? Доколко солидно ще е? То трябва да е солидно, за да могат държавите членки да забранят отглеждането на ГМО. И Комисията ще окаже ли необходимата правна подкрепа е, спрямо САЩ и други членове на СТО, които искат да съдят някои от по-големите държави членки, които са наложили забрана? Това са доста ясни въпроси, на които искам да получа отговор. Критон Арсенис. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Господин комисар, ако погледнем 2005 година какво е положението с ГМО, с ГМО няма държава, където да има а, до одобрение над 50%. 27% е най-високото ниво на обществена подкрепа. Държавите членки са притеснени. Въпреки това, комисията вече четири пъти се опитва да отмени забраната, която съществува в различните европейски държави членки. Едно, единогласно екоминистрите иск, настояват за проста и прозрачна система – вашето предложение май върви в обратна посока. Вие позволявате налагане на забрана по етични съображения. Въвежда субективност в темата здравеопазване и опазване на околната среда. Не искате да има а, стабилна а, научна база и оценка а искате да се на, разчита само на оценките на ЕФСА. А, всички признават, а, чухме го и сега, че ЕФСА има при, а, проблеми в това отношение. И да, Уважаеми депутат Алапас каза, че решението на държавата членка да забрани ГМО на ненаучни, по ненаучни основи, съображения намалява правната сигурност. Така че, моля, отговорете ми, комисията иска ли да избегне проучванията? Това ли е целта? защото това е въпрос, който естествено изниква а, в а, ума на всеки на, и на всеки гражданин и буди безпокойство. Благодаря. А, благодаря, Ренате Зомер. Благодаря много, господин председател. Добър ден, господин комисар. А, прекрасно е, че сте тук. А, това е тема, която а, засяга не само вас и вашата, а, вашите служби, а комисията като цяло. Ще... Да не се стига до там, че да излезе нещо по вестници и тогава да действаме. Така че мога само да ви поздравя за това изпреварващо действие. А, малко срамно е, обаче за защото държавите членки последните няколко години можаха да а, решат дали да пуснат ГМО или не, използваха прикри, като прикритие ЕФСА, не можеха да решат, чудеха се на къде да тръгнат. А, и така, струва ми се, наложително бе положението да се промени. Друга необходима промяна е ЕФСА да подобри а, своят а, имидж. Казахте, че е, по-добре ще се проверяват автобиографиите на служителите в ЕФСА, за да няма конфликт на интереси, да се засили тях и укрепи репутацията на агенцията като независима агенция, натоварна с разрешителните. Държавите членки обаче в последните години стават все по-нерешителни. Може би заради общественото мнение, те заобикалят въпроса и хвърлят цялата вина върху ЕФСА. Говори се за економически е, щети, за непреднамерено смесване на култури, които са ГМО с такива, които не са. И също така се вземаха решения за унищожаване на вече засети култури, тъй като а, твърде късно се а, приемаше забрана или пък се забавяше разрешение. 1999 година излезе голям законодателен пакет по а, тази тема. Минахме на процедура на помиряване, после имахме директивата за а, пускане в околната среда на ГМО. Сега тя трябва да се промени и държавите членки да приемат, че могат да се позовават на по-голям кръг съображения при налагане забрана за отглеждането на ГМО на своя територия. Как ще гарантирате а, че е, тази директива за непреднамереното а, пускане на културите ще се измени само в тази част. А, инак разходите за изменението и правоприлагане ще бъдат огромни, особено за онези, които по едни или други съображения не желаят да допуснат ГМО. Тук а, е, е, основна роля играят и различните догми и, а, пл, и а, различните плашила, които се а, размахват, просто защото някои държави членки не са склонни да допуснат нови технологии. Има ли план а, за някаква просветна а, кампания, така че в а, Европа гражданите да разберат за какво става въпрос, когато стане дума за ГМО. Един вид а, нарочно хората се държат на тъмно и така лесно могат да станат а, жертва на размахващи плашилата и злоупотребяващи с техните страхове а, би трябвало да проведете информационни кампании за ГМО. Аз се чудя дали в бъдеще ще можем да а, съществуваме без ГМО. Това е един арогантен дебат предвид на а, взрива от а, ръста на населението на Земята и а, изменението на глобалния а, климат. В бъдеще а, ГМО ще се е, сеят по цялата планета и ще бъдат е, е нещо, култури, без които няма да може да преживее човечеството. Сега, когато говорите за тази толерантност, е, за непреднамереното е, допускане е, на ГМО културите, ние не искаме да се наложи пълна забрана в Европейския съюз. А, и една колега тук постави този въпрос. От тук на къде? Да ние говорим за отглеждането или неотглеждането на обработвама обработваема земя, но някои отиват по-далеч, говорят за вноса или забраната. А, около 80% от фуража, използван от селския стопания е внос от е, Северна и Южна Америка? Как ще се прави оценка на последиците и какво ще означава това като разход е, за селстопанските производители? Как ще направите разчет, за да прецените сколко ще нараснат разходите за фураж? Мисля, че тук се отива твърде далеч. Струва ми се, че животновъдите ще трябва да, погъл, да преглътнат огромно нарастване на разходите. Господин Петърли и после море Магинес. Господин председател, и аз не проявявам интерес към идеологическите дебати не можем да делим света на хора, които са за и които са против ГМО. Нужен ни е реалистичен дебат, който да стъпва на здрави научни основи. Нужно е да ковем и висококачествено законодателство. Радвам се, че държавите членки могат да продължат да казват не Ма това е като проблема с тютюнопушенето. Какво става, когато една държава казва не, а друга позволява? Ако имам, искаме един а, цялостен подход, то струва ми се, нужно е да сме готови да приемем факта, че е възможно части от това законодателство е, да се нуждаят от, про, от подробно разглеждане. Що се отнася до научните, научните изследвания, аз съм за откритостта, за обективността. Тези, които искат е, а, да поемат повече рискове, трябва да имат възможност да го направят. И които искат да се занимават повече с ГМО, трябва да имат право да го правят това. Сега, що се отнася до разреш... разреша... разрешенията, въпросът е докъде науката е в състояние да направи оценка на всички взаимодействия, протичащи в природата. Примерно при цъфтежа, при а, разнасянето на полените, а, опрашването, поглъщането от други е, животински организми и така нататък. Науката няма отговор за всички въпроси. Господин комисар, вие казвате, че искате да работите за подобряване на научния подход и да повишите е, качество на научните изследвания. Очевидно е обаче, ако е, се допусне в природата ГМО, то ще се превърне в факт. За някои неща вече не се говори. Ето какво каза и господин Сомер. Европейския съюз трябва внимателно да проучи а, нещата в глобален контекст, а, в международен план. Въпросът трябва да се разглежда сериозно и аз мятам, че трябва да отчитаме тези международни съображения, инак ще имаме проблеми. Благодаря. Затварям списъка за желаящи да се е, запишат. Имам още двама записани. Госпожа Магенис. Благодаря, господин председател. Извинявам се, извинявам се и на господин комисаря, че пропуснах началото, но прочетох изявлението на комисията. Приветствам го, както и вашето присъствие тук. Закъснях, защото имах среща с млади фермери. Споменахме и въпроса за ГМО. Надявам се от днес нататък да имаме по-високо качествен дебат в е, Европейския съюз за новите технологии, включително ГМО, защото в известен смисъл а, земеделските производители, други, ще трябва да обсъжда този въпрос, ако държавата членка реши да на, да наложи забрана за ГМО, ние трябва да имаме информация за да водим дебат. Примерно в Ирландия, а, примерно, непрекъснато се а, въздържат от обсъждане на този въпрос и знаем, че имаме много а, протеини, основно от со, соя, които са одобрени и, и определени като безопасни. А, има фермери, които проявяват интернес, интерес, но се боят, че може да се наложат такива бъдещи а, забрани върху нови технологии. Така че се надявам да има повече информация за тези дебати и за онези, които като мен нямат предразсъдъци по темата, да могат да я разискват без да се налага един вид да а, хващат опонента си за гушата. А, виждам, че се подсмивате, колеги, но а, така е. Просто има някои, които са за, а други, които са твърдо против. Надявам се двете страни да могат по-открито да водят а, дебата не на идеологически основания, а на научни. Има технологии, които са били приемани по друг, други части на света, без да се разглеждат такива съображения. Аз казах на младите фермери, не бъдете предубедени. А, четете, проучете, говорете с общността и ако общността и обществото са готови да приемат дадена технология, приемете и последиците от нея за бъдеще защото може би тези технологии ще ни дадат някакъв отговор на големите проблеми. Може би това не е отговор на големите проблеми, като световния глад, но може би на някои проблеми ще даде отговор. Така че умолявам всички да не, да не споделят предубеждения. Петър Лизе, заповядайте. Благодаря. Въздържах се от това да се изказвам, но след като изслушах колегите, реших все пак да кажа нещо. Участвах в изготвянето на действащата директива. Не съм привърженик на генното инженерство. Смятам, че обещанията за ГМО са доста провеличени. Тук се говореше за стрикни правила. Аз смятам, че трябва да има стрикни правила. Никъде по света няма толкова стрикна процедура за разрешаване, каквато имаме в Европейския съюз. И И следващият момент е, че никога преди не сме имали повече министри от зелените партии, отколкото сега. И ние преговаряме с тях. Така че опитът ни показва, че зелените ще бъдат доволни, ако се приеме най-безопасната възможна система, а не относително безопасна система. Миналата седмица обсъждахме един друг въпрос, предизвикваш много противоречи използването на месо от клонирани животни. Има хора, които казват, че държавите членки, които сега са се колебаели, трябва да разрешат тези продукти. Ние чухме от комисията ясно, че няма да има никакъв задължителен характер – Искам да призова всички ни да, се съхран... да съгласим с това, защото комисията е пазител на договорите и, и а... ако не използваме научни аргументи, за да обосновем забраната, ние няма да отидем в съда на европейските общности, защото комисията ще заведе дело срещу нас. Така че трябва да помислите, обръщам се към вас, господин комисар, дали ще бъде ситуация такава, че ще отнасяте до Съда на Европейските общности дела, свързани с държави члени, които не искат да отглеждат генетично модифицирани организми. Вие трябва много сериозно да се отнасяте към това, което ви казват експертите и да взимате прагматични решения, които отразяват политическата реалност. И нези, които не искат да имат ГМО, те трябва да обмислят какви са последиците от тяхната позиция. Може би ще има заведени дела в съда от определени засегнати фирми. Herr Kommissar, noch mal eine ganze Reihe von да, господин комисар, много въпроси към вас, много бележки, изказвания. Има някои доста изненадащи предложения. И надявам се, че ние няма да преминем към ренационализация на общностните политики. И не трябва да намаляваме нивото нашите амбиции, кажете, моля, какво означава това предложение за вътрешния пазар, за пазара на селско-стопанските продукти? Както виждате, изказаха се много хора, които критикуваха ЕФСА. И след посещението си в Парма, аз ще направя собственици изводи. Мисля, че трябва да сме внимателни. Защо точно и за какво критикуваме ЕФСА. Ние имаме там експертна комисия от 21 учени, които всичко са независ... всички те са независими. Тази независимост е била проверена. Така че не може да се казва, че те са зависими. ЕФСА извърши обемен анализ за дългосрочните последици за здравето Луис Петърле каза, че са проучени взаимодействията между ГМО и околната среда, примерно при пускане на ГМО в околната среда. Мисля, че трябва да кажем, че ЕФСА е достатъчно независима. Ние можем да не харесваме това, което прави ЕФСА или резултатите от анализите, извършени от ЕФСА, но не може да отправяме неаргументирани критики. И държавите членки много често критикуват ЕФСА, когато им харесват резултатите от проучванията на ЕФСА. Така че, когато критикуваме ЕФСА, нека да бъде малко по-внимателни, по-нюансирани. Заповядайте, господин комисар. Благодаря ви за добрите думи. Първо бих искал да благодаря за всичките изказвания. Слушах всички изказвания, ще ги анализирам и надявам се, че ще можем да обсъдим конкретните въпроси, поставени днес тук. Що се отнася до това, дали комисията си измива ръцете и избягва отговорността за подобни решения, трябва да заявя, че отговорността е на държавите членки. Държавите членки и съветът никога не са одобрявали решение за ГМО и никога не са и отхвърляли едно такова решение. Те винаги крайна сметка стигаха до липса на решение и оставяха на комисията да взима решения самостоятелно. Така че не става дума за това дали комисията си измива ръцете. Мисли се, че по-скоро става дума за това кой за какво отговаря. И ние сме много чувствителни тук към ситуацията в някои държави членки. Не може да има някаква матрица. Аз мога да спомена страната, която познавам най-добре, малка страна, 320 хиляди километра. Квадратни километра. И тази държава развива своето земеделие така, че това да бъде едно екстензивно органично или биологично земеделие. Т.е. тази държава е взела своето решение и тази държава не трябва да е принуждавана от един сектор, който се интересува от продажба на своите продукти, защото тази държава иска да запази биологичното си земеделие. Така че това е реалността. И отново казваме, нека да бъдем чувствителни към ситуацията. Не става дума за ренационализация на пазара. Става дума за предоставяне на правомощия на държавите членки да решават какво да правят на своя територия. Става дума за засаждане на растения. Това е като изграждане на скати. Някой може да каже, аз искам да построя един мол, ето това е плана за строителство, но аз не мога да го построя, докато всяка една държава членка не ми разреши. Така че това е реалността, която върши не само за ГМО, но и за много други случаи. Ние не обсъждаме тук въпроса за ГМО. Ние тук обсъждаме правата, които даваме на държавите членки да решат да не отглеждат ГМО. Това е, което се разглежда по-настоящем. И точно това искам да подчертая в нашето обсъждане. Така че да отговоря на госпожа Юзо комисията ще продължи да взима всички решения за разрешаване, свързани с ГМО. Второ, няма да има отказ от участие в търговията. Така че търговията с ГМО ще продължи да бъде абсолютно свободна и ще се извършва на свободния пазар. Всяка страна, която отглежда ГМО, може да ги продава във всяка една друга страна в Европа. Съгласна съм с вас и с госпожа Кростет. Да, наистина не можем да имаме Европа и да развиваме тази Европа в един защитен мехур, който не допуска никакви иновации да проникнат в него. Аз казах това във вашата комисия. Аз няма да отговарям за това и няма да го направя, Европа да изостава в сферата на иновациите, защото това противоречи на интересите на европейските кажни. Затова трябва да продължаваме енергично с иновациите. Но трябва да сме абсолютно ясно с рисковете от това, което ние правим. И трябва да засилим процеса за анализиране оценка на тези рискове. Затова аз в моите речи непрекъснато изтъквам това, че ни задължително трябва да имаме отговорен подход към иновациите, да имаме отговорни иновации. Вие питахте каква е ползата на населението тези иновации, защото самоцелните иновации, иновации, които ще увеличат печалбите на фирмите, не са тези иновации, които искам да осигуря. Аз искам иновации, които да са от полза за цялото човечество. И това, за което ние говорим днес и го чухме от госпожа Магинес, е, че има много потенциал, но ние трябва също да видим какъв точно е потенциал и да измерим потенциала в сравнение с рисковете. Аз не съм категорично за или срещу ГМО. Нямам никакви силни идеологически възгледи, но моята отговорност е да видя дългосрочните последици от решенията, които взимаме днес. Имаше въпроси за правната сигурност. Това, което ние правим и за това настоявах да имаме процедура за съвместно вземане на решение. Това, което аз искаме, да има надлежно правно основание за това, което ние правим днес и за решенията, които взимат държавите членки. Ще има правно основание за отказ от участие от страна на държавите членки. И аз ще подкрепям държавите членки, както и САЩ и, САЩ и СТО, които ще, ус, които ще успорват това, което ние правим. Защото аз смятам, че това, което ние целим е правилно и моите служби и колегията смятат, че ние правим нещата по правилен начин. Чух въпроса защо да не позволим отказ от участие въз основа на съображение за опазване на околната среда и здравето. Както аз вече казах, тези съображения и рисковете за околната среда и здравето вече са били анализирани от ЕФСА и е било издадено разрешение. Този процес започва след разрешението. Затова няма да имаме отказ от участие, което да противоречи на положителното решение на ЕФСА. Но ще има широк спектър от причини, по които държавите членки ще могат да се откажат от участие. И ако те искат да настояват на това, че имат сериозни екологични съображения, съображения свързани с човешкото здраве, те ще имат възможност да използват предпазната клауза. Но е, както каза господин Петър че ние проучваме защитната клауза, след това ще се обърнем към ЕФСА отново, дали наистина има сериозни основания за загриженост за здравето и за околната среда и дали можем да задействаме предпазната клауза и ако ЕФСА каже не, няма съображения, свързани с здравето и околната среда, то тогава държавата членка ще трябва да оттегли защитна клауза и тогава. Или тогава ще отиде в съда. Ние не отнемаме права от държавите членки. Те ще имат право да успорват решенията, като се позовават на съображения, свързани с опазване на здравето и околната среда. Те могат да го правят сега, но просто в допълнение към това ще има един по-улеснен процес, в рамките на който те ще могат да кажат не. И точно това ние правим днес. Разбира се, аз също не одобрявам да чета във вестниците това, което ще обсъждаме утре. И това се случва, мен, когато аз възнамерявам да срещна с други комисари – за съжаление това се случва, но аз не одобрявам това. Госпожа Сомер постави много интересен въпрос, а именно неуспехът при просвещаването, информирането на потребителят за ГМО. Аз мисля си, че това въжи за иновациите като цяло, защото в крайна сметка поемаме същите рискове, когато става дума за каквито и било иновации в Европа. Става дума за целият процес на иновации. Да, наистина смятам, че много действащи лица не присъстваха в тази дейност по по-доброто информиране на потребителите. И това въжи и за държавите членки, и за комисията, и за депутатите в Европейския парламент, и за частния сектор, за медиите. Просто всички се отдръпнаха и това създаде вакуум, който беше запълнен от унези, които всяваха паника, защото единственият глас, който се чуваше в целия процес, беше гласа на унези, които всяваха паника. Смятам, че това може да бъде коригирано, като се предоставят факти, а не пропаганда за ГМО. Аз не се интересувам от пропаганда. Но ние трябва да гарантираме това, че неправителствените организации, учените да говорят за плюсовете и минусите. Трябва да разгледаме всичките последици, за да можем като интелигентни хора да вземем интелигентни решения. Така би трябвало да стоят неща. Трябва да имаме един рационален дебат, нещо към което призова и госпожа Магинес. И аз съм изцяло съгласен с нея и съм съгласен с нейния призив. И наистина призовавам за повече откритост и по-малко тесноградие по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар, че дойдохте на нашето заседание да представите своите решения. Хубаво е, че се запознахме всичко това преди то да стигне до медиите. Разбира се, една тайна не може да се пази дълго време, но искам да ви благодаря, че дойдохте. Отново ще се срещнем през годината, за да видим как точно са подобрени процедурите и как е подобрен анализът на ГМО. Благодаря. Моля ви утре да бъдете точни. В 9 часа започваме с гласуване.